на комисията и върховен представител на Европейския съюз по външните отношения и политиката в областта на сигурността във връзка с конференцията за преглед на договора за неразпространение на ядно оръжие. Заповядайте, госпожа Могерини. Нека първо да благодаря за това, че се включи този дебат в дневния ред. Темата е много важна. Става дума за конференцията за преглед на договора, която ще се проведе в Нью Йорк. Това е част от световните усилия за ядрено разоръжаване и както подчертах и пред съвета, възнамерявам да участвам активно и включително с изказване в уводната част на конференцията. През 2010 година Европейски парламент прия резолюция, имаща за цел да се оформи позицията на Европейския съюз и би било добре да обсъдим европейската позиция, да вземем предвид гледната точка на Европейски парламент. Европейската служба за външна дейност често е канена и в съответните комисии на парламента, занимаващи се с различни елементи на темата, нещо, което оценяваме. Що се отнася до предстоящата конференция за преглед на договора, има различни гледни точки а, и позиции, особено що се отнася до план за действие от 2010 година. Гледни точки, които а, доста си противоречат. И е много важно да не губим от погледа си някои важни регионални въпроси, които са от продължаващо значение, е, включително продължаващите преговори с Иран, които Европейския съюз фасилитира. След резолюцията на съвета за сигурност на ОНЕ, Сигурна съм, че може да се постигне мирно решение, което да е от полза за всички. Има още един елемент, който може да повлияе на резултата от е, конференцията за преглед на договора, именно е, елемента, свързан с Близкия изток. Е, факта е, че всъщност тази част от плана за действие не доведе до резултати. Все пак благодаря на фасилиса... фасилитатора за положените усилия. Надяваме се нещата да станат възможно най-добре. Друг важен въпрос, а, разбира се, е свързан с катастрофалните хуманитарни последици от каквото и да било използване на ядрени оръжия. В Виена, в Австрия, бе проведена конференция. Има два възможни подхода. Единият е да се разчита на международното право, другият е да се разчита на градивни единици и на постепенно разоръжаване. Различните държави имат различни позиции и различна чувствителност към темата по време на последната конференция в Лондон петте е, ядрени сили подчертаха своят ангажимент да се постигне свят без ядрени оръжия във връзка с целите на договора и да се постигне необходимото взаимно доверие и прозрачност, които са отрешаващо значение, за да се постигне действително ядрено разоръжаване. Продължаваме да оформяме позицията си във връзка с конференцията, но основното е да се засили ролята на договора. Заедно с държавите членки по-настоящем разработваме общата позиция за конференцията. Въпреки, че има а, различни по своя характер а, държави членки, някои са ядрени сили, други са членове на НАТО, трети са неутрални, но се надявам, че ще можем да постигнем добра обща позиция. Аз лично вярвам, а и това е и позицията на Европейския съюз, че договора за неразпространение на ядреното оръжие трябва да продължи да бъде основен елемент а, за е, ядреното разоръжаване и за насърчаването на мирното използване на ядрената технология. Подкрепяме ефективното приложение на договора и това към него да се присъединят всички държави членки на ОНЕ. Важно да се направи оценка на плана на действие от 2010 година И това е и нашата подготовка за тази конференция за преглед на договора. Продължаваме да настояваме страните по договора да изпълнят ангажиментите си по плана за действие от 2010 година. Нямаме много време, но нека да спомена някои от подробностите от позицията на Европейския съюз, така както тя се очертава по трите стълба на договора, но все пак имайте предвид, че тази обща позиция все още не е официална, още не е довършена. По разоръжаването. Ще трябва да подчертаем, че за нас е много важно да се подчертая, да се продължи е, усилието по ядрено разоръжаване във връзка с член 6 от договора и да се постигне действителен напредък в световен план. Приветстваме сериозните усилия, положени до тук, и по сериозното разоръжаване, постигнато на, на, до тук в връзка с най-големите арсенали, този на Съединените щати, например. И ам, подкрепяме заявлението на Русия и насърчаваме и Русия да продължи усилията по а, разоръжаването на своите арсенали. Знаем, че задачата не е лека. Настояваме да има изграждане на взаимно доверие, прозрачност, мерки за проверка и сътрудничество. Подчертаваме значението на контрола по ядрените усилия и работ, на работата в многостранни международни организации. Не е допустимо, че а, все още не е договорена работна програма. Трябва да подчертаем, че трябва да се направи всичко възможно възможно най-скоро да има конференция с постигане на международен договор за неразпространение на елементи на оръжия, на ядрени оръжия и ядрени технологии. Продължаваме усилията за ядрено разоръжаване и да настояваме на тази цел като основен приоритет, не само с съответните дипломатически действия, но и с финансови средства. Продължаваме да предоставяме финансови средства. Правим това от 2006 година насам. Благодаря и за е, подкрепата на Европейския парламент във връзка с предоставяне на финансиране е, за тези цели във връзка с общата външна политика и политика за сигурност. По неразпространението на ядрено оръжие смятаме, че продължава да има сериозни предизвикателства във връзка с разпространението на ядрено оръжие и трябва да действаме по въпроса, за да може договорът да продължи да е ефективен. Основната отговорност на съвета за сигурност на ООН е поддържането на международния мир и сигурност и санкциониране на случаите, при които има не спазване на договора. Няма да споменавам да, такива случаи поименно. Що се отнесе до мирното използване на ядрена енергия, всички е, страни по договора имат право да използват ядрено усили... Е, е, извинете, ядрена енергия за мирни цели е, и ние подкрепяме този, това право. Що се отнася до ядрената сигурност, много са важни и сред, срещите на върха по ядрената сигурност. За мен този въпрос е много важен и го следя още от времето, когато бях депутат в парламента. Има сериозни заплахи и трябва да се направи всичко възможно наличните арсенали да бъдат съхранявани в възможно най-голяма сигурност подкрепяме и водещата роля, която се играе от Международната агенция за атомна енергия. 14 милиона евро продължаваме от 2004 година сме предоставили за дейността на тази агенция и отново благодаря на Европейския съюз за а, на това, че можа да се предостави тази финансова подкреп. Благодаря много на заместник председателя Магарини. Откривам дебата. Започваме с представителите на политическите групи. Господин Калер, ЕНП, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо Могерини, благодаря ви за изказването. Струваме се, че като цяло има широк консенсус по тази тема в Европейски парламент. Ясно е, че за нас е важно да имаме един позиция на всички европейски държави по време на конференцията. Също така се надявам да успеем да постигнем споразумение в рамките на преговорите с Иран. Подкрепяме изцяло усилията, които се полагат в рамките на групата 3 плюс 3 и мисля, че ако успеем да постигнем положителни резултати. Ако успеем да постигнем споразумение с Иран, това ще се отрази много положително на цялостният процес на неразпространение. Продължавам обаче да има много сериозни тревоги относно опитите на, в Северна Корея, тъй като Северна Корея не спазва пълната забрана на ядрените опити. Ето защо смятам, че трябва да продължим да сме в е, тясна връзка с е, Пекин, за да следим какво се случва в Северна Корея и да не допуснем да се стигне, Северна Корея да стигне прекалено далеч. Имахме и много негативен опит с Русия и Украина, защото споразумението от Будапешт от 1994 година ясно позоваваше, че Украина ще се окаже от своят ядрен на, на арсенал, а в а, замяна на това водещите сили Съединените щати, Русия няма да нарушават нейната териториална цялост. Но вижте какво се случва в момента с една държава, която се отказала от ядреното си оръжие и може би тези държави се питат дали не е по-добре за тяхната собствена сигурност да имат ядрено оръжие. Това е много лош, много отрицателен прецедент за нас и се надявам Русия да намери пъти обратно към мира в Европа. Благодаря ви. От името на социалистите и демократите думата има Ана Гомеш. Благодаря. Говорихме за ядрените катастрофи в Хирошима. Говорихме и за договора за неразпространение на ядреното оръжие. Все още има държави, които имат ядрени оръжия и те не подлежат на контрол. Сега трябва да видим как можем да елиминираме тези оръжия в целия свят. Добре е, че ще има конференция за преглед на страните е, тази година. Войната в Украина, между другото, беше е, генерирана от една ядрена сила. Русия. Русия наруши Будапештенския протокол от 1904 година. Има различни конфликти в Близкия изток, в Африка. Там участват различни заинтересовани страни, държави и недържави. Независимо от това, независимо от това кой участва, ядрените оръжия трябва да бъдат забранени. Индия, Израел, Пакистан, Северна Корея също трябва да подлежат на този режим за премахване на ядрените оръжия. Говорим и за ефикасността на предприятите стъпки. Франция, Китай, САЩ от дълго време работят по въпроса. Те обаче нямат право да наставляват другите държави. Вижте какво се случи през последните няколко години. Какво стана в клуба на тези държави. Те отказват да им се правят международни проверки и се стига до взаимно недоверие. Мога да дам за пример Пакистан и Иран в това отношение. Мисля, че вие като върховен представител трябва да работите, за да може този договор да влезе в сила веднъж и завинаги. Госпожо комисар, по време на тази конференция за преглед на страните по договора трябва да имаме обща позиция и трябва да накараме онези, които не са подписали договора, да го подпишат. Всички заинтересовани страни трябва да положат много усилия. Европейския съюз трябва да използва своята дипломатическа сила с цел да се гарантира, че договора за неразпространение ще въведе режим, който ще бъде зачитан от всички. Ние в Европа също имаме своята отговорност. Тук имам предвид Великобритания и Франция, ядрените сили в Европа. Господин Джамбаски за една минута. Уважаема госпожо комисар, на първо място държа да кажа че съм впечатлен от вашата издръжливост за пореден ден в залата поздравявам ви за което! а сега по темата. договорът за неразпространение на ядреното оръжие е единствен по рода си международен договор целящ да предотврати разпространението на ядрени оръжия и се насърчава мирното използване на ядрената технология. но днес предвид обстоятелствата и заплахите от ислямска държава и въобще от ислямски екстремизъм трябва много да внимаваме когато говорим за разоръжаването на ядрените арсенали. именно затова призовавам участниците в предстоящата конференция за преглед на договора да концентрират усилията си върху опасността ядрени арсенали да попаднат в нежелани ръце а не само в начините те да бъдат разоръжени. да признаем да има мнение че тези оръжия за масово унищожаване са заплаха за човечеството но те също така представляват основен елемент в националната сигурност на много страни и са гарант за стабилност сигурност и мир в много региони. съвременните условия налагат по скоро да поставим акцент върху повишаването сигурността на ядрените оръжейни системи. именно затова смятам че разоръжаването на ядрените арсенали трябва да бъде постигнато постепенно и само посредством международни договори и сътрудничество в тази сфера като същевременно продължаваме да насърчаваме мирното използване на ядрена технология защото твърдото ми убеждение е че по чиста по сигурна и по евтина е, енергия от ядрената няма. примери за това в европа са много например централата в козлодуй. благодаря за вниманието. благодаря. сега Госпожа Льозинг от Обедената левица за една минута и половина. Благодаря ви. Питам се защо се води този дебат днес в Европейския парламент и защо просто водим дебата, не излизаме с резолюция за една тема, която засяга живота на толкова много хора. Договора за неразпространението на ядреното оръжие беше в резултат на използването на атомна бомба с храна на САЩ в Хирошима и Нагазаки. Всички знаем, че подобно нещо никога не бива да се повтаря. И днес, след края на студената война, планетата ни продължава да е тровена от стотици глави и ядрено оръжие. Въпросът е каква роля би следвало да играе Европейския съюз и каква роля иска да играе Европейският съюз. Всички сме съгласни, че има твърдолинени позиции от страна на от, от всички страни, които притежават ядрено оръжие. Може би колегите от Франция или Великобритания могат да ни обяснят тази позиция. Но ако видим колко колеги са тук в залата, явно темата не вълнува много хора. Пресата също не се вълнува, изглежда. А един дебат като днешния би трябвало да е първостепенна на, на първостепенно значение, за да се гарантира подкрепа за мира от всички страни. Имаме нужда от една истинска политика на разоръжаване, тъй като яденото оръжие в крайна сметка заплашва живота на всички. Благодаря ви. Думата има колегата Себайос за две минути. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожа комисар, радвам се, че комисията проявява ангажираност по този въпрос. Ако не се лъжа, ви чух да казвате, че комисията ще работи в дух на сътрудничество с нас в парламента и искате да има резолюция. Точно както госпожа Льозинг, трябва да кажа, че няма да има резолюция този път, за разлика от други прегледи на договора. Ето защо искам да приканя колегите да застанат зад една резолюция онези, които не са го направили. Господин Галер каза, че имаме една позиция. Защо тогава да не изкажем тази позиция? Защо да не дадем на комисаря необходимата подкрепа, тъй като тя върши много работа? За нас договора за неразпространение е изключително важен въпрос и е много важно да не се разводнява този въпрос. Тази седмица в комисията обсъждахме този въпрос и доколкото видях, каза се, че не е добре да се засилва този договор. По време на тази конференция май просто ще се констатира, че няма как да се приложи плана за действие от 2010 година, както е правено и с други планове за действие. Ние не трябва да закриваме работата по този договор, не трябва да го приключваме, трябва да се действа. Сега положението е много по-тежко в света, отколкото в миналото и има риск да се използва ядрено оръжие. Мисля, че има голям риск да се изправим пред една анархия по отношение на ядрените оръжия. Ето защо комисаря Могерини трябва да положи всички усилия, за да се стигне до обща позиция преди конференцията за прегледа на страните. Трябва да работим за разоръжаване, освен това. Искам да попитам какво смята комисаря, може ли да се постигне в крайна сметка по-категоричен договор, вместо той да бъде разводнен. Благодаря. И сега от името на Европа на свободата и пряката демокрация, господин Хукем. Благодаря. Подписването на договор за неразпространение на ядрено оръжие постави началото на много усилия, които бяха положени от подписалите този договор за установяването на съществуване на ядрените санкции, включително в Великобритания. Край на студената война обаче не сложи край на използването на е, ядреното усилие. Е, що се отнася до неразпространението, нещата всъщност се влушават. Последните събития в е, Източна Европа и Близкия изток показват колко бързо могат да се разпаднат мерките за сигурност. Има фанатици в тази пленарна зала, сигурен съм, които ще кажат, че в крайна сметка трябва да се премахнат ядрените оръжия, независимо от всичко, но смятам, че за британската ядрена сигурност е много важно да се запазят е, нивата на е, ядрено разоръжаване е, в ръцете на държавите членки. Благодаря, госпожа Франзулика. Господин Франзулика. Благодаря ви, господин председател. Госпожо Върховен представител, да започнем с положителната новина. Ясно е, че трябва да погледнем по-амбициозно на конференция за преглед на страните по договора за неразпространените оръжия. Имаме възможност да възстановим доверието в възможността да се намалят ядрените опити и тази надежда идва от смяната на правителството в Иран. Изглежда бяха преодолени основните трудности и смятам, че трябва да се стремим към постигане на споразумение с Иран което да доведе до приемането на един цялостен план със съответните гаранции. Един подобен, едно подобно споразумение ще бъде много силен тласък напред за ДНИАО, и според мен това ще бъде съществено. Разоръжаването на страните, които имат ядрено арсенал, също е много важен за всички държави в Европейския съюз. А сега е лошата новина. Нека да припомним на върховния представител, че меморандума от Будапешта от 1994 година, който доведе до отказ от ядрения арсенал от страна на Украина в замяна на гаранции за нейната сигурност може да постави и неговото нарушаване, нарушаването на меморандума може да постави под въпрос целият процес по ДНЯО. Е Благодаря ви предварително за сътрудничеството. Благодаря ви, колегата. Има Ю... Думата ви, колегата Юрик за една минута. Е, так як мусим е, противодействовать. Благодарю. точно както трябва да се борим срещу разпространението на ядрени оръжия, трябва да се борим и с онези държави, които заплашват да използват ядрени оръжия. Много често тези оръжия са инструмент за политиката на терора. Русия, например, в своята военна доктрина казва, че може да използва ядрени оръжия срещу други страни в случай на война. Ето защо, госпожо Върховен представител, аз очаквам от вас да критикувате една такава позиция. Русия заплашва да използва такива оръжия срещу държави членки на Европейския съюз, казва оратора. Трябва да положим всички усилия държава като Русия да не използва ядрени оръжия срещу държави, които нямат ядрено оръжие. Бих искал да ви призова Европа да представи инициатива в това отношение на една бъдеща конференция. Господин Касталдо за една минута. Благодаря, европейски, е, господин председател е, много съкрещение съкръщение на името на договора и други е, организации. Обаче това са съкръщения, които хората не знаят, не са ги чували и не знаят за какво става дума. А всъщност става дума за е, договори с много сериозни аспирации. Помислете си, е, повечето нарушения са от страните, които са ангажирани с ядрени усилия. Онези пет, които са винаги в съвета за сигурност, които не са премахнали ядрените оръжия от своята военна доктрина, да не говорим за Индия, Пакистан и прочие, Израел и Северна Корея. Нашият ангажимент към многостранното естество на този договор трябва да е пълен и а, с пълна подкрепа. А, трябва да се има предвид а, какви сериозни геополитически конфликти се развиват в момента на украинска територия. Имаме нужда от правно задължителни инструменти и за това приветствам идеята да има резолюция на парламента и заключение – Маршаловите острови са достатъчно доказателство, че е крайно необходимо да се сложи пълна забрана върху подобни експерименти и настояваме Съединените щати да спазят това. Благодаря, господин Кофъл. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо заместник председател, за ясната ви позиция. Неразпространението на ядрените оръжия вече не е по заглавията на вестниците. На се представите на моето поколение това е проблем от миналото, част от дената война, която отдавна е отминала. Но в момента сме свидетели на невиждано десетилетие не сам обтягане отношенията между големите сили и най- най пример за това е Украина в момента. Изтока и Запада отново са вкопчени в студен конфликт. Европейския съюз трябва винаги настоява за намаляване скаласане на конфликтите и за намаляване на арсеналите от ядрени оръжия. За да се гарантира ново доверие, трябва може би да се пристъпи към нови проверки. И Европейския съюз трябва да направи всичко възможно да гарантира, че рамката на договора е, да не се превърне в поредната изпратена от е, смисъл рамка напрежението, като свидетели в момента между Запада и Русия, може би ще забави, но с никакъв случай не бива да възпрепятства постигането на целите, които сме си поставили по отношение на разпространението. Благодаря Думата има от колегата Бълчити за една минута. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiama vyriausiai įgaliotinė. Branduolinio ginklo plėtros klausimas yra įvairapusis, sudėtingas ir priklauso nuo bendros situacijos pasaulyje Todėl realiai žvelgiant į būsimą susitikimą dėl brandolinio... Благодаря много. Въпросът с ядрените оръжия е доста сложен. Що се отнася до конференцията за прегледа на договора, е ясно, че няма лесно решение. Такова решение просто не съществува и преговорите с Иран няма да са лесни. Северна Корея е доста труден партньор за преговори, непредвидим. По-настоящем влизаме в нов е, етап. Говоря за кризата в Украина, за позицията на Русия. Договор за неразпространение на ядрено оръжие бе създаден по време на Студената война. Това беше начин да се запази стабилността. Трябва да продължим усилията да се гарантира стабилността. Колегата Бенифе има думата. Уважаеми колеги, госпожо Върховен представител, с оглед на конференцията за преглед на страните по договора за неразпространение на ядреното оръжие, Жалко е, че този път няма да има резолюция. Имахме резолюции през 2005 и 2010 година. Ние няма да можем да изразим своята позиция. Това сега е изключително важно, като се има предвид какви са преговорите с Русия и преговорите с Иран по ядрените въпроси. Мисля, че върховният представител можеше да получи подкрепа от парламента в това отношение. Не става дума само за дългосрочна стратегия. Неразпространението на ядрени оръжия има сериозно въздействие върху външните отношения на Европейския съюз. Мисля, че трябва да продължим да работим за нови методи за подобряване на положението. Миналия декември имаше конференция, набрахме скорост, 44 държави подписаха нови стъпки в това отношение. Мисля, че трябва да положим всички усилия, за да има нова версия на договора за неразпространение на ядрени оръжия. Благодаря. Започваме с спонтанните изказвания. Господин Уорд за една минута. Неа факулта. Sorry, I thought you said Mr. Ward. It's Mrs. Ward. Мисля, че казахте господин Уорд, госпожа Уорд. Society. And... Работя много активно с гражданското общество и затова призовавам компетентните органи да вземат предвид тревогите на гражданското общество и заплахата, която представляват ядрените оръжия за човешкия живот и за планетата, със самото си съществуване. Заедно с политически представители от 160 държави взеха участие на, в конференцията в Виена, организирана от австрийската държава, на която да се обсъдят последиците от съществуването на ядрени оръжия. Тази конференция беше последвана от форум на гражданското общество. И тревогите на НПО и на гражданите, които те представляват, трябва да бъдат взети предвид при разглеждането на по-нататъчното за, договор за забрана. Благодаря ви. Думата има колегата Якович за една минута. Придружувам се оним колегицама и колегама, кои са овде говорили cijelo време о томе како... Благодаря. Съгласен съм с всички колеги, които призоваха да се приеме резолюции. Европейски парламент ясно показва, че има широк консенсус. Добре си даваме сметка какви са опасностите, които които представлява ядреното оръжие, не само защото има опасни страни, които притежават ядрено оръжие. Трябва да подчертая колко важна е да се приеме резолюция. Особено като се има предвид принципите, като се имат предвид принципите, очертани от госпожа Могерини. Трябва ни по-голяма ядрена сигурност. Трябва ни гаранции за прилагането на пълната забрана. Благодаря, господин Ферейро. Отзармамент нуклеар на нивел интернационал е... Благодаря, господин председател. Ядерното разоръжаване на международно ниво е изключително важно. Трябва да защитим договора за неразпространение, трябва да го подсилим и трябва да се борим за ратификация на този договор от всички страни в международната общност. Опасностите са ясни. Трябва да зачитаме буквата и духа на този договор. То говори за неразпространение, за разоръжаване, за заменянето на тези оръжия с други альтернативи. Има инициативи по отношение на конвенционалните оръжия, но не можем да кажем, нещо подобно за ядрените оръжия. Знаете колко са ядрените сили в Азия е, и не само в Азия, Русия. Имаме цял списък е, с критерии, които трябва да бъдат изпълнени. Погледнете Израел, погледнете Иран. Те имат е, ядрени оръжия, подписали са договора, но минават между капките безнаказано. Мисля, че Европейския съюз трябва да изкаже ясно своята позиция. Вчера големите политически групи, НП, социалистите, не позволиха да има дебат по тази тема, не позволиха парламента да приеме е, позиция по този въпрос. Така приключваме ви. Благодаря за вниманието. Господин Корало поиска думата. Грация, президенте. Благодаря ви, господин председател. Помислихте, че сте ме забравили. Обсъждаме прегледа на договора за неразпространение на ядрените оръжия, който ще се преглед, който ще се осъществи в Нью Йорк през месец май. Вече повече от 70 години обсъждаме ядрените оръжия и този факт е много тъжен. Те все още се възприемат като задължителни и голяма част от западните държави продължават да разработват технологии, ядрени технологии за военни цели. Постоянно се твърди, че тези оръжия ще гарантират нашата сигурност. Но защо имаме нужда от тях? Ядрените оръжия трябва чисто и просто да изчезнат от лицето на Земята. Това е единственото смислено действие. А ние тук в Европейският парламент просто си говорим празни приказки, докато тези, които имат възможност да направят нещо по въпроса, не правят нищо. Благодаря ви, дам думата на госпожа Магерини. започна от един от коментарите, който бе направен а, в едно от последните изказвания, който беше съвсем ясен и каза всичко. Трябва да защитим договора, трябва да го засилим, трябва да го направим универсален, т.е. всички държави членки да всички държави да станат страни по договора и този договор трябва да се зачита и формално, и по същество. Това е основното послание на Европейския съюз пред конференцията за прегледа на договора. Някой е, е, каза, е, вземайки предвид и поколенческите въпроси, и тези въпроси съвсем не са ми чужди, че за голяма част от европейското население е напълно очевидно, че това въобще дори не са и въпроси, които има нужда да се обсъждат повече, защото те са ясни. Но, честно казано, мисля, че има а, още много път да се измине в света и по отношение на, ядро, на неразпространението и по отношение на преговорите е, във връзка с иранската ядрена програма. Всичко това ще се отрази на конференцията. Надявам се, че до тогава ще има е, някакви развития, съществени развития. И мога да ви уверя, че играя своята роля с пълно посвещение, за да може преговорите да доведат до положителни резултати. И това е една историческа възможност. Говорим за разоръжаване, но неразпространението е не по-малко важен елемент на договора и всъщност тези два елемента а, се подкрепят един друг. А, само така може да се постигне доверие в договора. Е, за това трябва да работим и по трите стълба на договора. Е, що се отнася до въпроса за това дали да се приеме резолюция, това е нещо, което вие ще решите, но е, сам по себе си и този дебат вече е едно насречение за мен и се надявам, че ще продължим да държим канала на комуникацията отворен по тази тема. защото в крайна сметка Европейският парламент трябва да заяви своята позиция и е важно да продължим комуникацията с организациите на гражданското общество, с гражданите като цяло, защото това е елемент, който е от основно значение за нашата сигурност, за сигурността на гражданите. По някой път си изграждаме фалшиви иллюзии, че този договор за неразпространение е по-скоро за да се чувства някой наивен човек е, или някои наивни хора по-добре. Но всъщност тук става дума за нещо много сериозно. Става дума за нашата сигурност. И точно поради заплахите срещу нашата сигурност трябва да вземем предвид значението на приложението на този договор, на мерките по разоръжаване, на всички стъпки, които бяха подети през последните е, десетилетия, през последните години. Някой спомена и дърптината е, Обама, изказването на Обама в Прага. Действително, то даде допълнителен пласък на усилията, но не трябва да подчертаваме напреженията, с които се сблъскаме в света, не само тук в Европа, навсякъде и не трябва тези напрежения да ни отклоняват от основната цел на този договор, а именно да се подобри нашата сигурност, а не да се откажем от сигурността си и така. Отново уверявам ви, че работя по темата изключително посветено и ще направя всичко възможно Европа да говори с единен глас и да бъде чута на конференцията. Благодаря. Много благодаря, госпожо Могерини. Благодаря ви и за това, че присъствате в тази зала а, толкова дълго време днес след обед. А, деб Имаше а, конструктивни изказвания, имаше и а,